Good afternoon, ladies and gentlemen. Добър ден, дами и господа. Моля, заемете местата си, за да можем да започнем заседанието, е, да, да открием заседанието днес. Can we begin already? Може ли вече да започнем? И така. Откривам заседанието на Комисията по регионално развитие. Първата точка е приемането на дневния ред. Искам да ви информирам, че получих извинение за отсъствието на двама наши колеги. Госпожа госп... Вана участва в, в делегация на комисията по жените, е, която е в Нью Йорк и господин Дойч е, има утре много важен ангажимент в избирателния регион, което му прави невъзможно да бъде тук. Това е всъщност за утре. Всъщност господин Дойч е тук, а, но няма да бъде а, е, сред нас утре. Именно за това имаме промяна в дневния ред. Искам да привлека вниманието ви е, към е, промяната за, на, на из изменението на дневния ред. Господин Дойч не може да бъде сред нас утре, за това той иска гласуването на неговото проекто становище да се отложи за април. И така, с тези промени готови ли сме да приемем дневния ред? Благодаря. Втора точка – одобрение на протокола от заседанието 15-16 февруари. Протокола, както знаете, е а, онлайн. Ние се опитваме да спасим дърветата на планетата. Ако няма възражения, както обикновено, до края на това заседание ще смятаме, че протокола от заседанието е одобрен. Нямам днес съобщения по трета точка и веднага ще преминем към следващата точка от дневния ред. Това е работния семинар за упростяване на политиката на сближаване. Упростяване на прилагането на Европейския структурен инвестиционен фонд след публично изслушване на 15 октомври, резолюция на парламента от ноември миналата година и след размяната на становища на а, с групата на високо равнище с господин Калас през февруари ще разгледаме отново тази важна тема днес. Реджи помоли научно-изследователската група да организира работен семинар, упростяване на политиката, политиката на сближаване. Както виждате, ще изслушаме редица експерти по този въпрос. Ще представя работния семинар, след което ще дам думата на а, ораторите, след това а, колегите ще имат думата за въпроси. А, и коментари, както и представители на Европейската комисия. Имаме гости също така от Комитета на регионите. Ще се радвам да чуя каква е позицията на Комитета на региони, защото Комитета на регионите организира редица работни семинари по въпросите на опростяването и така. Упростяването на политиката на сближда, сближаване винаги е бил проблем, а, с който се занимава нашата комисия. Упростяването е много важен въпрос в общия контекст, в повишаване а, на ефективността на кохезионната политика, на намаляването на административното бреме на плещите, на бенефициерите, ще дава възможност да използват те по-добре своите човешки ресурси и ще се намалят и грешките. Новата регулаторна рамка за 2014-2020 година предоставя възможности да се намалява административната тежест на бенефициерите и да подобри достъпа им до структурни фондове. Независимо от тези усилия, много власти смятат, че политиката на сближаване е станала по-бюрократична бюрократично осложнена и време ЕМК, Тази тема се разглежда си интерес в различни институции. А, нашата комисия също така разглежда някои от регулаторните възможности с потенциал за упростяване. Важно е да се открои комплексността а, на мерките, които а, се коренят само частично в проблемите, свързани с структурните фондове. Правилата, наложени от други политики, например политиката за конкурентоспособността, създават допълнителни трудности. На 26 октомври Европейския парламент подчерта необходимостта от повече упростяване в политиката на сближаване подчерта факта, че контрол върху структурите и инвестиционните фондове са доста трудни за а, властите, които имат админи... малък административен капацитет. Реджи настоя да се проведат експертизи върху няколко аспекта на упростяването на политиката на сближаване. Работният семинар ще се занимава с следните проблеми. електронна кохезия, упростени процедури. Това ще бъде представено Европейската комисия Комитета на регионите ще дадат пред своите коментари по този дебат. И така, това беше една много кратка много кратка встъпителна бесед, много кратко встъпление. Имаме, както винаги, много напрегнато напрегната програма. Затова искам да помоля всички изказващи се да бъдат много стриктни, да не използват повече от 7-8 минути за всяка презентация, защото имаме редица презентации днес. Ако, искате да, ако искаме да чуем всички наши гости и да имаме диалог, с, с членовете на нашата комисия трябва много стриктно да използваме времето. И така, ще започна с това, че ще дам думата на господин Роланд Блумер, директор на Блумер и Санс, който ще говори за опростени възможности за а, а, определя на разходите в практиката. Но благодаря, госпожо Михайлова. Ще се опитам да се придържа към програмата. Това, за което ще говоря тук, е едно кратко проучване на Отдел Б. Ние започнахме е, през декември да работим по този въпрос. Аз ще кажа няколко думи за структурата на презентацията. Ще представя проучването, ще кажа няколко думи за нещо, което ви е ясно, за упростените вероятности и а, нашите констатации. Това какво се опитваме да направим? Опитваме се да разберем по-добре какво е използването на тези фондове и двата програмни периода, които се използват 2007 до 13, 2020 20 година. Започва, започваме през декември и приключваме работата си през април. Проучването е кабинетно проучване в началото си, но се надявам, че нашата работа ще може да добави допълнителни възможности. Идеята е да изслушаме управляващите органи, бенефициерите в различните държави, членки, за да ви чуем какъв е опита в последния програмен период, въвеждането на новия период тук съм показал знаменцата на държавите членки, за да може да е ясно кои очак, са участвали и се надяваме госпожа Михайлова вече говори за целите за намаляването на административната тежест, за комплексността на структурните фондове в рамките на и на, на проект в по-краткосрочен, по-дългосрочен план, фокусиране върху финансовия менеджмент и контрол. Има и история, разбира се, която показа на съвсем я, крат, накратко, започвайки с последния програмен период. След това беше включен за имаше 15 държави членки, които използват тези опростени варианти. Вие сте а, запознати, имаме три основни вида, които разглеждаме в а, този фонд. А, първо, един ставка за това как или те наречените плоска ставка, да се види какво трябва да се направи за непреките разходи. Това е механизма, на деклариране на непреките разходи като процент от преките разходи. Това е първия вид. Имаме обратна връзка от държавите членки относно използването на това. Втория вид е ам, единични разходи за конкретни процедури които и процеси, които могат да бъдат стандартизирани. Тук реимбурсирането зависи от броя на единиците и също така установихме и някои а, по-малки а, процеси, които се реимбурсират на базата на извършените дейности. И сега преминавайки към същността на нашата работа, ние разглеждаме опита и, и разглеждаме освояването. Опита е свързан с, с непосредствените цели, а, намаляване на тежеста върху бенефициерите и а, пренасочваме ресурси към цели и използваме повече време за финансов контрол. И накрая ще кажа няколко трудно неща за няколко, няколко неща за трудностите във връзка с използването на упростените варианти. Първо, освояването и използването. На този етап нямаме системни данни за фонда. Първите данни са налични за социалния фонд, което ще даде възможност да се разбере по-добре потенциала на упростените варианти. Около 7% от социалния фонд а, са използвани за периода 2007-2013 година има голямо увеличение до около 35% за настоящия период. Но това са данни за социалния фонд. Все още нямаме данните за фонда за регионално развитие и се надяваме, че това ще бъде на лице, защото DG Regi е, работи усилено. Ние задавахме въпрос на държавите членки, защо използвате е, в този програмен период. Е, двете най-важни неща са свързани с подобрената регулаторна рамка. Смята се, че направя много напредък за това как могат да се използват упростените варианти това, което е много важно е, че има вече много повече насоки в първия етап дори на създаването на програмата. Нашите опростени варианти постигат посредствената цел е, намаляване на административното бреме. Все още е, има много работа предстои положителен опит, положителни очаквания за намаляване на времето за отчитане и заплащане. Много е важно да се разберат практическите възможности за 2014-2020 година. Използването на тези варианти е ограничено на този етап, тъй като много от държавите не са достигнали до а, тази а, степен. Не, а, говорихме също така и а, за това, което каза госпожа Михайлова, за намаляване на грешките. Ще продължим а, да намаляваме грешките. Една друга цел, която при, привлича кандидати е намаляването на сложността, за да може а, бенефициари, които нямат административен капацитет да се справи с много бумащина, да могат да участват и това е един мотивиращ фактор. Сега, преминавайки към по-широките цели, не става дума само за, админи... за намаляването на административната тежест. Това дава възможност да се съсредоточим по-добре и повече върху простените варианти. Тук имаме положителна обратна връзка за по-малко време, което се посвещава на контрола, но има доказателства, че има повече време за прилагането. Много лесно се разбира защо може да. Е, защо уместно да се използват тези мерки. необходимо е да се подберат квалифицирани хора, в някои случаи има намаляване на персонал. А, ние не а, използваме повече хора за прилагането. И сега, за да може да разберете малко по-добре, имаше значително увеличение, но има няколко някои трудности при използването на опростените варианти. Това е едно проучване на Генерална дирекция по работна заетост Виждате много разлики, големи разлики между някои държави членки, които всъщност виждаме някои изключения, например Люксембург, Швеция. А в други държави членки, България, например, Унгария и Германия, е, има сравнително скромно използване на тези варианти и какви са трудностите според държавите членки при въвеждането на тези варианти. Имаше а, обсъждания за правната несигурност, а, също така се отчита, че регулаторната рамка е подобрена, с подобрена яснота, но въпреки всичко има известен страх, страх от екс анте одобряване на различни методи, и има страх, че по-късно, когато дойдат аудиторите, може да се окаже, че методът не е валиден и да трябва да се възстановяват средства. В някои държави членки беше необходимо също така да се смени а, националната регулаторна рамка и големият проблем, а, с който се сблъскахме, консервативното отношение а, и менталитета. Ние бихме желали. А, не сме, в някои държави няма сигурност дали а, тези мерки ще проработят. Има три различни вида. В някои държави членки ни казаха, че праговете и процентите, които се използват, за преки и непреки разходи е твърде нисък. Нямаме исторически данни, има много голяма разлика между различните държави. Не може да се установи стандарт на стандарт единични разходи а, де, какво ще стане, ако дейността, за която сме дали една а, кръгла сума, всъщност не бъдат а, изпълнени. А, и всичко това налагаше една по-предпазлива по-предпазливо използване на тези методи. И сега ще в общи линии картината е положителна, вървим в правилната посока според мен. Е, има много големи подобрения в регулаторната рамка, но винаги може да се подобри още нещо. Трябва да направим две неща, да се задълбочим повече, да видим индивидуалните варианти, да видим дали, няма, дали има нужда повече от опростяване. Но трябва също така и да разширим проучването ни, защото в много интервюта, макар че не зададохме въпрос, ни се подаваше информация, за хармонизацията между Европейски социален фонд и Фонда за регионално развитие. Това ни беше за, изненадващо за нас. Можем да постигнем много повече опростяване, ако сближим тези две регулаторни рамки. Благодаря ви. Както казах, работата продължава. Благодаря, господин Блумайер. Сега аз поемам председателството за известно време, защото госпожа Михайлова има други задължения. Благодаря на господин Булмайер за въвеждането му в темата за упростените разходи и начина по който ние ги прилагаме. Виждаме, че рамките за прилагане в отделните структурни фондове трябва да бъдат адаптирани една към друга по отношение на Европейския социален фонд, фонда за регионално развитие. Бихме искали това вече да се е случило. За съжаление, се намираме на половината път, така че имаме работа и за в бъдеще. Сега продължаваме с следващата презентация на госпожа Херта Тотлинг Шенхофер от Метис ООД. Тя ще ни обясни как електронното сближаване ще ни помогне в областта на политиката за сближаване. Благодаря за това, че показвате правилната презентация. Сега ще премина на английски. Имам удоволствието да ви представя първите резултати от нашето изследване за електронното сближаване, което провеждаме. Бях помолена да ви представя съвсем накратко концепцията за електронното сближаване. Какво означава това? Какво знаем за актуалното състояние? Ще ви представя също така и някои от нашите изводи. Основните ни източни на информация са партньорските споразумения. Също така прегледахме и някои документи от държавите членки, за да видим как върви при тях прилагането на тази концепция. Каква е концепцията, каква е идеята? Отправната точка бяха административните разходи които са смятани за прекалено високи, особено по отношение на избора на проекти и е, тяхното наблюдение. Електронното сближаване има за основна цел да намали административната тежест за бенефициентите и то е насочено към настоящия програмен период 2014-2020 година. Електронното сближаване представлява обмен на електронни аргумен... Е, е, документи е, от една страна между бенефициерите и управляващите органи и управляващите органи и други звена, като например аудитиращите органи. То съдържа различни правила за по-простено докладване и мониторинг на данните. А, как можем да проследим това сближаване. Първо, държавите членки трябва да отбележат в партньорските си споразумения а, и а, също така, съгласно член 15 от споразумението за намаляване на административната тежест, как те смятат да приложат а, електронното сближаване. А, има също така, които, според които а, комисията, за да може да следи нивото на електронно сближаване, трябва този въпрос да бъде отразен в докладите за напредък на държавите. Тези правила не въжат за кандидатите, но държавите членки могат да разширят и да прехвърлят тези изисквания и към кандидатстващите с проекти насоките и общия регламент не предвиждат никакви технически изисквания за прилагането на електронното сближаване. Това е много важно, защото електронното сближаване се случва на възоснова на съществуващите системи, така че държавите членки трябва да изберат най-добрата за тях опция, за да доразвият съществуващите си системи. Има обаче минимални изисквания. Едно от най-важните е принципът за въвеждането на данни с един единствен път. От страна на кандидатстващите изискването е, за оперативна съвместимост също е много важно. Това означава, че когато информацията е въведена веднъж, институциите ще могат да си обменят съществуващата информацията. Електронният път за аудитиране трябва също така да бъде част от електронните системи за сближаване Изискваме също така цялост и поверителност на данните и авторизиране на изпращача на данните. Какво е настоящото състояние? В момента няма много информация за актуалното състояние. Партньорските споразумения трябваше да предоставят подробна информация за планирането и прилагането на системите за електронно сближаване в държавите членки. Половината от държави членки много подробно описаха своите системи, другата половина дадоха доста а, кратки обяснения и не знаем нищо за качеството на прилаганите от тях системи. Основната идея да се а, опрости системата и да се намали административната тежест, а, не можем да проследим във всички случаи как се прилага. Установихме, че има четири подхода към електронното сближаване. Има такива държави, в които а, има една единствена система за всеки фонд, т.е. за всеки отделен инвестиционен фонд има отделна система. Има държави, които имат а, отделна система за всеки, всяка регионална административна единица. тази система е малко по-сложна, отколкото системата в държавите, които имат една единствена система, приложима за всички фондове. Има и други държави членки, които имат интегрирана система за три от е, структурните фондове и два, за два от другите имат е, отделна система. А, така че всички държави имат а, е, такъв а, профил за прилаганите от тях системи, електронни системи за управление на а, фондовете. Виждате тази таблица, която а, ви предоставя преглед на прилаганите в различните държави членки системи за е, електронно управление на документите. Какви са нашите изводи? В държавите има системи, това беше едно от изискванията ни, но въпреки, че тези системи съществуват, те се различават. Знам за случаи, в които съществуващите електронни системи се прилагат само на теория. На практика трябва да има възможност да се качат на интернет платформи отчетите за прилагане програмите за 2016 година. Казах, че минималните изисквания са сравнително прости някои държави членки а, са ги осложнили с въвеждане на повече показатели, а, освен на задължително изискванията. Това ще направи оценяването на проектите или програмите по-лесно. Та им надежда, че електронното сближаване ще намали административните, административната тежест някои изследвания твърдят, че административната тежест и разходите ще спаднат с 11%. според други изследвания намалението ще бъде с 4-5%. Не е изцяло ясно какъв ще бъде ефектът от прилагането на електронни системи. в крайна сметка, най-важното ще бъде доброто прилагане на електронните схеми, е, системи и е, доброто доброто. А, добрия дизайн на процесите, защото електронната система отразява административните процеси. Ако не се опростят процесите и не се намали тежеста, една електронна система няма да доведе до желаното опростяване. Виждаме, че някои държави членки използват е, иновативни начини и въвеждат изцяло електронни системи за обмен на документи. В други държави членки е, електронната система е разширена към е, бенефициерите. Това е друга важна стъпка към улесняването и намаляването на административната тежест. не е достатъчно само да се стремим към въвеждането на една единна електронна система. Трябва да вървим към, интегрирана, към интегриран подход. Това е крайната ни цел. И накрая, отговор на въпроса, електронното сближаване допринася ли за упростяването? Този въпрос е много важен чрез въвеждането на електронно сближаване може да се избегне дублирането на информация и изисквания към документи. Но въвеждането на тези системи е свързано с първоначални усилия. Трябва да се обучи персонал, който да работи с тези системи, така че преди да станат видни ефектите на, на упростяване и улесняване трябва да се положат а, допълнителни усилия. Има едно бреме и един, една трудност, на която трябва да обърнем внимание. Националното законодателство в някои държави изисква а, пазането на хартиени копия. В други държави няма такова изискване. Така че има такива случаи, в които според националното законодателство трябва да има хартиено копие, това е допълнително осложняване на системата. Също така, за в бъдеще ще трябва да се направи анализ на разходите и ползите а, на въвеждането на електронното сближаване. Председателят. Благодаря, госпожо Тъдлин Шенхофер. И малък коментар от моя страна. Очакванията, които имахме към електронното сближаване е, е се е, е, размиват, когато стигнем до прилагането на практика. И отново всяка държава сама за себе си открива топлата вода и на практика нямаме единен дизайн на тази система за всички държави. Ние на европейско равнище, ние от Европейския парламент не можем по този начин да правим сравняване сравнение между програмите, тъй като данните, които постъпват от страните членки, не подлежат на сравнение. Аз, като член на Комисията по бюджетен контрол, мога да изразя само моето съжаление за това състояние на нещата, защото принципно възможностите са на лице, и би трябвало за в бъдеще да постигнем някакво подобрение и по-голяма единност на данните. Сега ще дам думата на следващия оратор, професор Джон Бахтлер, който ще говори по въпроса дали опростяването не е просто мечта, и химера с оглед на различните правила, насоки за одит и отчитане. Очакваме с нетърпение да чуем това, което имате да ни кажете. Благодаря, господин председател. Както казахте, вие моето заглавие е малко провокативно. Е, аз бих искал да разширя малко перспективата когато говорим за упростяване. Като цяло искам да се спра на две теми. Първо, какъв напредък сме постигнали по отношение на упростяването до този момент? и чрез реформите. И второ, на къде ще вървим, на къде искаме да вървим за в бъдеще, т.е. каква е програмата на следващите реформи. Ще започна с едно а, изследване, а, проведено с управляващите органи в 15 страни членка в рамките на една мрежа, наречена IQNet. Тази мрежа обединява а, мрежа от 18 управляващи органи от 15 държави, а, които от много години обменят а, практически опит. Моята презентация почива на изследванията, които бяха представени, резултатите, които бяха отчетени на последната среща на тази мрежа. Ще започна първо с а, това да кажа какъв напредък сме постигнали до този а, момент. А, което ще постави предните две е, е, презентации в малко по-широк е, контекст. Първото Нещо, което о, трябва със сигурност да кажем, че е постигнат а, значителен а, напредък. Защото в редица а, области проведените реформи показват, че чрез тях се е достигнало до голям а, напредък. Ето на този слайд а, виждате графично представянето на мне, а, графичното представяне на мнението на управляващите а, органи по отношение на това а, какъв а, напредък е бил постигнат чрез въвеждането на различните а, елементи. Вижда се и графиката на това, кои са елементите дали най-голямо отражение според управляващите органи, като фиксираните общи суми са посочени на първо място улесненото докладване, електронното сближаване е, на последните места са воденото от общността местно развитие, интегрираните териториални инвестиции е, и съвместните документи за оценка. Трябва също така да признаем, че тези последни елементи са нови и все още се сблъскват с е, скептицизъм, както и с всяка една новост. Когато говорим за напредъка по отношение на упростяването, трябва да кажем няколко думи за инициативите от страна на, страната, на страните членки. А, виждаме тук, че постигна значителен напредък в множество области. А, на първо място по отношение на упростяването на правилата за допустимите разходи, упростяването на формулярите за кандидатстване. А, каквото е постигнато в доста страни членки, постигнат е напредък а, и по отношение на а, механизмите за представяне на резултатите, стандартизиране на уебсайтове, процедури, т.е. подкрепа за а, бенефициерите в това отношение. Постигнато е упростяване по отношение на структурата, архитектурата на е, програмите. И накрая виждаме стъпчето на, системата за мониторинг. Обръщайки поглед назад, трябва да кажем, че а, упростяването трябва да се разглежда в един по-широк контекст, тъй като е имало множество такива опити, множество последователни а, реформи, а, откакто започна реформирането на структурните фондове през 1989 година. Този слайд показва така да ги наречем, слоевете, които се наслагват в хода на следващите една след друга реформи, което от своя страна обаче създава и една нова сложност. една такава трудност е новата стратегическа ориентация новата концентрация на темите, нови процедури за кандидатстване. Всичко това изисква нови междуинституционални отношения. Нека сега да обърнем поглед от постигнатия напредък към нещата, които още представляват предизвикателство – на първо място съществуват няколко, нека да ги наречем, проблем от структурно и системно естество. На първо място е сложността на процеса, който тече в управляващите сертифициращите органи. Този процес е бил дълъг, сложен, даже болезнен в някои страни членки. Тоест тези органи са възпрепятствали напредъка. В някои от тези, някои от тези управляващи и сертифициращи органи са фрустрирани от недостатъчното хармонизиране, както по отношение на структурните фондове, така и по отношение на политиките, като политиката по сближаване, а и други подобни политики. Е, има загриженост и по отношение на допълнителните изисквания, е, които е, се поставят във връзка с нови програми и инициативи. Друга група от а, а, проблеми а, е свързана с насоките за работа и тълкуването. Тук на първо място управляващите органи посочват на недостатъчната правна сигурност, съществуването на множество а, а, те текстове, разнородността на тези а, текстове. Когато говорим за правна сигурност, непрекъснато се споменава така наречения gold plating, създаването на нови по-сложни е, е, правила. Много обвинения се отправят към страните членки за това, че осложняват е, европейските правила, даже ги свръх осложняват е, на национално равнище. Обикновено това се прави с цел да се подсигурят програмите, за да могат те да издържат на предстоящия аудит. Съществуват и някои опасения във връзка с статута на соките, давани от комисията а, а, не е ясно дали тези насоки от страна на комисията са така наречено меко законодателство или са добри практики. Това създава проблеми на управляващите органи а, по време на аудита. Съществуват а, и а, трудности по отношение на а, разходите, възможности за тяхното упростяване и последната група от трудности а, е свързана с ограничената възможност за използване на фиксирани общи суми. Тук не е необходима а, промяна и да помислим за това какво може да бъде решението. Следващата група са а, процесите на а, Одит би могло тук да се работи съвместно между управляващите и аудитиращите органи национално равнище и комисията, така че те да споделят а, общи а, разбирания и това да предотврати предизвикателството надолу по веригата. пропорционалността е друг важен елемент. Пропорционалността по отношение на предоставаните фондове и съответния риск от грешки, което ни отвежда до третата точка, третото ни предложение, което е, е за рационализиране на различните е, равнища на е, аудит. Там, където националния аудит е добър, където документацията е добра, има по-малка нужда от аудит на европейско равнище. освен това, има нужда от повече хармонизиране на правилата и по-хармонизирано тълкуване а, на насоките. Има множество а, препоръки за това, което а, би могло да се нарече а, бързи ползи, т.е. могат да бъдат постигнати бързи ползи с минимални промени в а, а, е, регулативната а, рамка например след 2020 година, тогава биха могли да се уеднаквят изискванията в рамките на различните политики. Например, изискванията към програмите в рамките на политиката по сближаване и политиката по конкурентна способност. И накрая пак а, е, а, е, с цел разширяване на перспективата. А, е, трябва да, трябва да отбележим, че промените, които можем да направим в съществуващата система, са а, ограничени. Споделеното управление е важен елемент от политиката по сближаване, но трябва да признаем, че това споделено управление не работи толкова ефективно и ефикасно, колкото се очакваше. И би трябвало да се помисли за някакви промени за след 2020 година. Друга важна препоръка е да се използват принципите на пропорционалност и субсидиарност е, е, за е, преразглеждане на общите европейски е, правила, където това не е необходимо и също така да бъде дадена по-голяма гъвкавост на националните правила и е, системи, където те предлагат достатъчна сигурност също риска. Благодаря ви за е, вниманието и с удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Vielen Dank, Herr благодаря, професор Бахтлер, за този общ поглед и за това, че опростяването не трябва да остава само мечта, а има конкретни предложения. Особено в връзка с споделеното управление, което вие споменахте, това е една възможност за опростяване. Благодаря за това. Сега изслушахме експертите и специалистите и преминаваме към гледната точка на практиците, онези, които прилагат на практика изискванията на европейските структурни фондове а, в държавите членки. Първият ни оратор е господа, госпожа Шантал Моро. Тя отговаря за европейските програми в регионалния съвет на Оверн Рън Алп. Имате думата. Je мерси. Е, благодаря, господин председател. Искам да ви благодаря също така, че ме поканихте като а, управляващ орган. За мен е много важно. А, много е важно а, в, да се осъществяват ежедневни контакти между хората, които изпълняват различни програми а, и изпълняват регионални и национални международни регламенти. Е, необходимо е по-тясно сътрудничество в е, е, регионалното сътрудничество, тъй като става дума за повече от 800 милиарда в различни фондове. Както знаете, във Франция неодавна се проведоха две много важни промени за 2014-2020 година се промени а, регионите, стан, започнаха да управляват фондовете. Отговорността а, а, е в, от 2014 година отговорността е вече в регионите. От 2015 година се намалиха броя на регионите, именно затова има обединение на двата района Оверни, Рон, Алп. Виждате тук, както беше казано и години преди управляващия орган е упражнява контрол а, върху проектите, но бива контролиран от редица други а, контролиращи фактори и това дава една цяла верига на контрол, а, което се отразява на регионалната политика. Темата днес е да говоря за намаляване на администрацията административното бреме върху бенефициарите, трябва да кажа, че ние правим съвсем конкретни неща. Искам да кажа няколко неща във връзка с това, което току-що чухме за електронното сближаване и упростяване на процедурите. Очевидно, това е напредък, който ни дава възможност да а, осъществим економи на фондове, на време и а, ние придаваме много голямо значение на срещата с носителите на проектите, за да може те да ни представят а, своите цели и начина по който смятат да ги постигнат. А, също така, сега ще ви дам един съвсем конкретен пример е, получихме един много интересен е, проект е, проекта беше програмиран, виждаме конвенцията, носителите на проекта бяха помолени да запазят своите инвестиции. Те ни се обадиха и ни казаха, ние сме в експериментален период от две години, след което аз не знам какво да направя. Аз не знам какво точно ще направя. И а, следователно този а, проект беше депрограмиран. Това, което искам да ви кажа, че а, този период, а, на многогодишен период на проектите всъщност е много сложен и той не е а, предвиден, не е подходящ за експериментални проекти. Именно за това е много важно да се срещнем с носителя на проекта, за да може да, да поговорим с него за съдържанието съдържанието на проекта и неговата модалност. Също така а, искаме да поговорим и за държавната помощ. Това е един проблем, който е много ни занимава. А, Днес съвместимостта на прилагането а, на а, опростяването е изключително важно, то е оправдано тогава, когато става дума и а, за съчетаване и с държавна помощ. Трябва да се знаят какви са правилата и е изключително важно за носителите на проекти. Във връзка с контрола, това е втората точка, ние се опитахме да имаме принцип на доверие към бенефициерите в някои научно-следователски центрове, в малки и средни предприятия, може да се окаже, че те подават много проекти в един и същи период. Ние селекционираме една операция за един носител на проект и ако установим, че няма проблеми, че работата се извършва коректно, тогава а, ние а, а, не изискваме от носителя на проекта а, допълнителни дейности. А, като а, управителен орган, а, ние може да направим това от гледна точка на контрола, тъй като има опит свързан с нашата отговорност в междинните органи. Обикновено съжалявам, че трябва да го кажа, но ние не можем винаги да установим грешките. Когато става дума за малко предприятие, то е подложено на много проблеми и като ръководителя на предприятието ако е направена някаква грешка, например, в някаква обществена поръчка, ако е е направена, ня, има някаква злоупотреба, е, за нас е много важно а, е, да има а, е, да има следната практика. Носителят на проект има право да сбърка а, и а, също така тежестта на доказателството фактически е обърната. А, той трябва да докаже, че не е направил грешка. А, а, проверяващия отива при носителя на проекта, който може да бъде малко или средно предприятие, което е получило някаква помощ за реализиране на проекта и ако искаме да постигнем една степен на грешки, която е а, приемлива, днес се санкционира процент на грешката по-висок от 2%. Не е възможно да се придържаме с сегашните с сегашната уредба да постигнем този нисък процент от 2% грешка. И сега няма да се връщам на възможността за опростяването, защото колегата говори по този въпрос. Искам само да ви кажа обаче, че в регламента има различни възможности за опростяване. Там има известни насоки. Едната възможност за опростяването се съдържа в членовете на регламента. А, защо? защо, защо за един член в регламента е необходимо 24 страници обяснение. Това ми е странно. Управлението на европейските програми трябва наистина да намерят доверие и на комисията по отношение на държавите членки, на управите, управляващите органи. Имаме е, общ кодекс, имаме национален контрол и не разбирам защо а, а, нещата са твърде а, свръхконтролирани в сравнение с това, което става а, на национално равнище. Също така трябва да се спазва и принципа на субсидиарност, което е свързано и с, с други единици. Тази субсидиарност също така трябва да се доведе до по-висока степен. Благодаря, госпожо Моро. Вие имате по-широки правомощия в региона. Пожелавам ви успех във вашата работа особено когато става въпрос за начина по който възприемаме грешките. Хората грешат, но трябва да очертаем границата между грешка и злоупотреба. И тук изискванията към аудитирането и срещата между европейските и националните изисквания допълнително затрудняват е, работата на администрацията. Това смятам, че също е важно обстоятелство. Не бива да го изпускаме от поглед. Сега чухме гласът на, господин, на госпожа Моро, глас от държава от Западна Европа. Сега давам думата на един заместник министър от Министерството на регионалното развитие на една източноевропейска държава. Той ще изложи своята гледна точка. Това е господин Павел Хоражи. Заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател. За мен е изключително удоволствие да споделя нашия опит. След присъединяването на Польша към Европейския съюз, аз бях е, директор е, на европейските програми. И повечето от опита ми е, и това, което ще ви изложа, е възоснова на опита ми на държавен служител от е, полската администрация. Позволете ми да направя няколко общи забележки за а, регламенти а, и правила приети в процеса на присъединяване на Польша а, и в процеса на работа. В а, хода на договарянето на новите, новата финансова перспектива е, имахме две основни задачи. Първо да опростим е, правилата и второ да се съсредоточим върху резултатите. Повечето от държавите членки изразиха своята загриженост именно по тези две точки – и а, решихме в новата финансова перспектива да отразим а, тези проблеми. А, така че в а, хода на а, преговарянето и по отношение на резултатите можем да кажем, че посяхме а, добри а, семена, но а, дали е, вече има резултат, имаме ли реколта? Ще се спра на този въпрос. Когато разгледаме и оценим полската позиция по време на тези преговори, мога да кажа, че за първ път бяха приложени механизми, ориентирани към резултатите. А, повечето от тях обаче останаха на много а, повърхностно ниво. Например, предварителните изисквания, предварителните условия. А, това са а, изисквания а, вашия проект да подобри средата. А, Например, втори пример, който ще ви дам, това е прилагането на финансови е, инструменти, възможност все още недостатъчно използвана в рамките на използването на структурните фондове от управителните органи. Някои от тези изисквания станаха задължителни също така бяха въведени общи планове за действие, също ориентирани към резултатите. Те излязоха малко отвъд обичайната практика на преглеждане на документи и фактури. Бяха по-фокусирани върху резултатите за някои а, проекти бяха въведени а, прагове а, и а, една част бяха изпратени а, на комисията. В а, други случаи бяха приложени а, общи ставки, бяха използвани алгоритми за изчисляване на разходите и това бяха добре приети подходи. Можем да се попитаме дали всички очаквания и всички дадени обещания бяха спазени, бяха изпълнени виждаме, че наративът се е променил, но практиката не се е променила достатъчно особено когато разгледаме процедурите и задълженията, установяваме, че нещата всъщност не са се променили. самият аз координирам прилагането на програмите и виждам колко ми коства а, да убедя моите колеги да използват опростените а, разходи. И обикновенно те смятат, че ако подхождат както до сега, ще се чувстват по-сигурни. Такава е реалността на нашата работа. Какво е мнението на, на аудиторите? досегашните подходи са толкова вкоренени в нашата практика, че е много трудно да бъдат променени. А, на а, ниво междинни органи а, има сблъсък а, с а, по-инновативно настроени звена. Те се сблъскват с а, тези въпроси. Например, ако бъдем аудитирани, как ще обясним че нашият, е, нашият подход как ще обясним разликите с е, насоките. Е, така че този, тази нагласа не се е променила много. Друг проблем е с оперативната съвместимост, когато разгледаме програмите за инициативата на младежка заетост. В Полша има 9 региона, които могат да кандидатстват. По тази програма имаме приоритетни оси, по които предоставяме на младежи приоритетен достъп до пазара на труда. И имаме 8 индикатора, допълнителни към 28-те индикатора, които се прилагат в рамките на Европейския социален фонд. Те нямат никаква добавена стойност. Има също така и стандартни показатели за други инвестиционни фондове. Комисията проведе първия си одит а, на инициативата за младежка заетост. И аз все още водя разговори с комисията, заедно с моите колеги. Една от препоръките към Полша беше а, свързана с а, абсолютно пасивните младежи. А, те дори не са регистрирани в бюрата по труда като търсещи работа. В момента, в който а, неправителствени организации влязат в а, контакт с тях, те трябва да докажат, че са на възраст а, по-малко от 28 години и имат документи, които да удостоверяват, че нямат работа. Защо трябва да доказваме, че хора, които участват в програмите за младежка заетост, нямат никакви, никаква друга задача, защото те участват в целодневни обучения. Очевидно, че нямат друга работа. Ако вие работите, просто нямате толкова време за да участвате в обучение или да стъжувате в предприятие. Тук виждате, че на най-високо политическо ниво а, имаше промени но на практика има редица подробности, които все още не са достатъчно добри. Друг проблем е съвместивостта на програми, свързани с държавна помощ и правилата, свързани с прилагане на политиката по сближаване понякога е трудно да определим кои правила трябва да прилагаме. Дали унези на политиката по приближаване, дали унези, които регламентират държавната помощ. електронното сближаване тук въпросът е, ни е дали оптимизираме процесите и след това ги правим електронни е, или е, просто трансформираме досегашните процеси в електронни. Можем да кажем, че сближаването е чудесно, от полза на бенефициерите, но когато разполагате с всички информации, които трябва да бъдат подадени, установявате, че а, те са доста и голяма част от, огромната част от тях а, идват от а, бенефициерите. Дори и ако на практика идеята е чудесна, ефектът ти не е много не е достатъчно добър. Какво можем да направим? Как да преодолеем проблемите? трябва да променим философията на прилагането. Каза се вече, че мнозина смятат, че действително направените разходи са а, здравата основа, защото а, тогава сме сигурни и, сме, а, и със сигурност ще си получим парите обратно, които сме похарчили. Аз а, казвам, че точно обратно трябва да се опитаме да балансираме, да обърнем повече внимание на резултатите и да се опитаме да приспособим а, процесите към а, тази нова философия. В противен случай а, отново ще се сблъскаме с изискванията, а, адаптиране към а, а, изискванията за обществените ни а, поръчки. И класическият пример а, тук а, са обществените поръчки и а, възможностите за опростяване на разходите. Защо не можем да приложим опростяването на разходите към а, процедури, а, включващи възлагане на обществени поръчки? Няма логика. Твърдим, че трябва да обръщаме внимание на резултатите, а не дали действията ни отговарят на изисквания и регламенти. Друг проблем, който вече се спомена, е свързан с а, изискването да не трупаме нови правила с нови одити, за да нямаме още повече правила след няколко години. Това ще бъдат правила въведени от аудиторите, а не от законодателите. Според нас крайната инстанция са аудиторите. Последната дума имат те. И ако някой може да въведе а, здравия разум а, в общуването между а, различните управляващи а, органи а, и аудитиращите органи и бенефициерите. Това ще бъде чудесно. Опростените разходи вече се прилагат в други, в една част от случаите и това е стъпка напред. Трябва да се възползваме още по-добре от тази възможност. И комисията е добре да ни предостави информация доколко се използват упростените разходи. Но Бих искал комисията да им бъде по-активна. Член 40 алинея първа от регламента за фондовете предвижда възможност за опростено деклариране на разходите. Например, използване на разходи за единица услуга или процес в рамките на а, програми като Еразъм или Леонардо. Комисията може да а, рекламира най-добре тази възможност. И а, трябва да съществува тази възможност и в рамките на фонда за а, регионално развитие. Не говоря за хомогенизиране, а, това не е добре. Предпочитам да говоря за хармонизиране. Това е нещо по-различно. Това съвсем накратко е моят опит и опитът на полската страна. Много ви благодаря за вниманието. Благодаря, господин Чорази, за вашето представяне. Сега отново ще предам думата на нашата председател. Благодаря много. Благодаря господин Целер за подкрепата. Благодаря за презентациите. Колеги, имаме две възможности. Можем да дадем думата на представителите на комисията на Комитета на регионите или пък на членовете на комисията, след което да дадем думата на панелистите да отговорят на комисията на комитета по регионите. Имате ли въпроси или коментари, колеги? Да? Или да продължим с комисията? Добре, сега ще дам думата на представителя на комисията за коментари. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Аз всъщност очаках въпроси, трябва да призная, но нищо. Mm-hmm. Говорим по една наистина много актуална а, тема. Ние непрекъснато а, провеждаме мероприятия по въпроса а, за опростяването. Звеното, в което работя, беше преименувано на а, по-добро прилагане, може би трябваше да кажем опростяване направо, но а, когато участвам в такива дискусии като представител на комисията, ми е малко трудно да не заема отбранителна позиция. А, много често посланието, изказано или неизказано, е, че цялата тази сложност се дължи всъщност на действията на комисията. А, ние обаче а, смятаме, че е, всички институции трябва да работят, когато става дума за упростяване. Нека да ви дам а, е, а, е, перспективата на комисията. Без да драматизираме твърде много, а, е, ще кажа, че ние се намираме в една безкрайна спирала от подробности, свързани с политиката по сближаване. И се намираме в тази спирала в ежедневната ни работа с страните членки. Когато о, даден въпрос не е, е обхванат изрично от някой от е, регламентите, е, комисията бива приканена да, да го включи в регламентите или да даде насоки. А, комисията а, а, приема твърде много насоки за работа Според мен и как, каквото и да е написано в регламента, колкото а, ясно според нас да е казано, то ще има въпроси във връзка с тълкуването. Нека да ви дам един пример. Има един анекс а, към регламента а, за общите а, разпоредби. А, това са правила за бенефициерите, когато подават информация към обществеността. Анекса а, дава тези а, правила. Получаваме въпрос, свързан с тълкуването от една страна членка, който гласи а, това правило е, отнася ли се до промотори на проекти преди те да станат бенефициери? И и никой не се осмалява от страната членка да каже не, не се отнася, защото те все още не са бенефициери. Или пък друг един пример, едно правило, което се отнася до мониторинговите комитети. Разпоредбата гласи, че списък на членовете на този комитет трябва да бъде публикуван. Задава ни се въпроса. Трябва ли да бъдат публикувани имената на хората или само организацията, които те представляват? И това се точи, така да се каже, през цялата си система. А, и а, никой на национално равнище не се осмелява да каже публикувайте имената, защото всъщност това са членовете. Това бяха едни съвсем елементарни а, примери. А, Тоест, слоевете на приложения, с които ние се занимаваме, са изключително сложни и комплекси, а, без изобщо да стигаме до сложните въпроси, за които и ние не знаем а, отговорите. Искам да кажа, че трябва да започнем да мислим по различен а, начин, а, когато се стремим към опростяване. А, и за това комисаря Крецо създаде работната група на високо равнище за мониторинг на упростяването в полза на бенефициентите. Тази група миналата седмица публикува първите си изводи. Те могат да бъдат видени на сайта на комисията, на сайта на групата на високо е, равнище и те обобщават воденето от този момент дискусиите, отнасят се до електронното сближаване и упростяването на разходите. Какво? Тази група се опитва е, да е, разгледа две групи от възможности. От една страна е, да работи по двете теми в средно и дългосрочен а, аспект. А, и да види как да ги развива. В, също, в същото време работната група по отношение на представянето на разходите отправя много ясни и конкретни препоръки към комисията. Например, казва повече фиксирани общи суми, а, и препоръки за връзката между държавните субсидии и разходите по програмата. А, така че това ще залегне в прегледа на многогодишната финансова а, рамка. Благодаря ви. Благодаря. Сега ще дам думата на представителя на Комитета на регионите. Знаем, че той е организирал поредица от семинари и събития, специално по темата за упростяването. Може ли да ви помолим за резюме на вашата дейност? Благодаря, госпожо председател. А, обикновено се очаква от Комитета на региони а, да седне там. Аз бях помолен да дам малко обратна връзка за това, което правим ние по време на холандското председателство и Комитета на регионите. Това, като вече беше казано, е, може да се сведе в два въпроса. Какво да направим на, в краткосрочен план, какво да направим в дългосрочен план. Имахме по 100 участници в двата семинара и за краткосрочното и средносрочното планиране мога да ви дам някои данни, които не са официални, но просто искам да споделя с вас идеите. Една идея беше проблема с равнопоставеното третиране на политиките по сближаване. Например, ако имате малко средно предприятие, което получава безвъзмезна това помощ от програмата Хоризонт и точно същата подкрепа получава от регионална а, политика. Това е обект на държавните помощи. Така че на тези работни семинари беше предложено да се направи а, някакво еднаквяване в тези сфери, особено поне а, там, където има много тясна връзка между прилагането на тези политики. Също така, аудитирането е основен проблем тогава, когато се акцентира върху работата, съвместния план за действие е а, важен от гледна точка на това какво ще кажат по-нататък аудиторите. И това е една препоръка да има повече пояснения още в самото начало, как аудиторите на различни равнища виждат прилагането на тези проекти, да няма различно разбиране, тъй като това създава допълнителен проблем за бенефициари. Също така изискванията за отчетността. Очаква се комисията да отчете предложенията с оглед на по-добрите резултати в дългосрочен план, разбира се, е необходимо е едно преосмислене, като се започне с бюджетния орган, сметната палата, как да се насочи вниманието повече към резултатите. Е, също съществува също така проблема за единната регулаторна рамка, защото упростяването би могло да се получи само при по-добра пропорционалност във връзка с електронното сплотяване. Това може да доведе до по-добри резултати, както вече беше казано. Сега ще изготвим доклад заедно с председателството, който ще бъде представя на комисията в края на месеца. Той ще даде а, представа за нашето становище. Той ще бъде доработен в края на, до края на годината и ще а, го представим на вашата комисия. Също така ще отчетем елементите на трансграничното сътрудничество, защото е необходимо също така и териториално сътрудничество, правила правилата за държавната помощ и така нататък. Е, ще подадем информация за тези идеи и на вашата комисия и на групата на високо равнище. Председателката благодаря. И така, колеги, чухме всички гледни точки от всички експерти, от комисията, от комитета на регионите. Имате ли коментари? от страна на комисията госпожа Бресъл. Благодаря много за усилията, които всички направихте. Много е трудно а, когато седите зад мен, да се обърна към вас. А, беше много интересно да чуем вашите становища по един такъв сложен въпрос. Имам един конкретен въпрос за комисията, но за мен ще бъде много интересно какво ще кажат другите оратори по въпроса. Както стана с правилата за конкуренцията, както някои от вас спомнят, в миналото много продукти, които се продават от една и в друга държава, бяха блокирани от държавата, която трябваше да ги продава, защото всяка страна използваше различни правила. Правила свързани с здравеопазването и така нататък. И едно историческо решение от, на съда установ, постанови, че един холандски продукт, който отговаря на холандски е, условия, условия, е, тези условия са различни, например, в сравнение с България, защото има екс-анте хомогенизиране на правилата в Европа и не е възможно да се говори, че има неспазване на правилата в дадена държава. Да, такова нещо сега се случва и с четоводното от счетоводната отчетност. Необходимо е да има общи правила за отчитане и всички публични администрации в момента се стремят да хармонизират своите правила за отчетност с европейските. Защо за Бога трябва да искаме по-нататъчно доказателство за неща, които се подчиняват на различни правила? Всеки трябва да спазва общите си собствени правила, общите те са общи за цяла Европа. И след това вече могат да се извършват проверки или одити, националните органи могат да бъдат ангажирани, но това ще бъдат одити екс пост. Така че тези одити се извършват според правилата и в съответните страни. И това би могло да се упрости, защото не е необходимо да има различни форми и формуляри за отчетност. И това, което трябва да се разглежда е резултата, факта, че субекта и съответните проекти са изпълнени с европейски фондове и така нататък. Това е, дире... това е посоката, в която трябва да се а, движим, според мен. Всеки път, а, когато се въвеждат нови правила, както, например, стана с конкуренцията, когато се продават а, а, продукти от една държава в друга, трябва да има взаимно доверие. Всеки а, произвежда според собствените си правила, които са приведени в съответствие екс-анте с правилата на другата държава. Защо да няма драстично упростяване? Трябва да кажа, че имам списък от е, шестима колеги от нашата комисия, които искат да се изкажат. Така че ще ви помоля да бъдете каратки. В е, рамките на една-две минути, господин Ван Нистелрой, ви имате думата. Благодаря ви. Седем е свещено число, е, отговарящо на броя на ораторите. Мисля, че моментът да чуем резултатите от вашата работа е изключително подходящ и много се радвам, че има напредък в областта на прилагането на опростените разходи. И не всички не във всички посоки има място за критика. Разбира се, Искаме да, да постигнем големи нововъведения, да въведем предварителни условия, да въведем нова форма на отчетност. И в момента това е първата година, в която се борим с много трудности и началото ни е трудно, като в футболен матч има процес и резултатът се вижда чак след край на второто полувреме. Имаме множество системи, които работят успоредно и трябва да бъдат награждавани от нези, които работят добре. Когато а, говорихме за ориентиране към резултатите, а, нямаше пряка връзка с а, упростяването. А, е, към което също се стремим. На национално ниво имахме партньорски споразумения, без да сме сигурни какви ще са резултатите. Следващият ми въпрос е свързан с доверието и е, увеличаването на контрол. Е, по отношение на комисията е, съм е, малко лишен от е, надежда. Е, от 30 години говорим едно и също. Докладчикът каза, че а, има регламент, има и а, грешки. А, къде е грешката в регламента? Как можем да променим а, нещата? А, казахме, че за да опростим а, а, нещата, трябва да променим а, законодателството. А, какво да направим. И последно, а, говорихме за програмите Еразъм, Хоризонт 2020 година. Обеден съм, че опростяването на Хоризонт 2020 трябва да върви с раз, разглеждане много отблизо. Трябва бенефициентите да имат някаква полза. Ако запазим а, индивидуалния а, поглед, а, можем да не обхванем редица други политики. А, господин а, Ропе. Благодаря. Мисля, че материята, която обсъждаме, е много сложна, но и много важна. Как да се приложат а, процедурите, когато всеки ден се сблъскваме с проблеми. Аз съм работил в Общински съвет и съм, се, съм разглеждал документи за кандидати за проекти. Различните фондове имат различни правила за приложимост и за допустимост това много усложнява както кандидатстващите, така и органите, които наблюдават. Така че не трябва да говорим само за упростяване, а и за подобряване на правилата. Не бива да чакаме правилния момент да настъпи е, трябва да постигнем подобрение, за да работи системата по-добре. С създаването на всеки нов фонд се създават и нови правила. Всеки губи време да разучи изискванията а, и се губят много ресурси. Затова процедурите трябва да бъдат възможно най-ясни трябва да бъдат а, оптимизирани. А, трябва да избегнем свръхконтрола и свръхрегламентирането. Ако подходим по-рационално, ще спестим средства за прилагането на проектите. И при следващ бъдещото кандидатстване ще има повече ресурси а, и ще се спестят административни усилия от кандидатстващите. А, по този начин ще се постигне по-високо качество с по-низки разходи. Това е всъщност целта, към която се стремим. Така ще можем да постигнем добавената стойност, към която се стремим. Ще добавя и още нещо. Някои държави членки, за да избегнат проблеми, според тях, свръх регламентират нещата. Но не трябва ли да въведем нови правила, според които допълнително регламентиране, допълнителното регламентиране ще трябва да бъде само когато е добре аргументирано. Споменахте и насоките. Те също трябва да бъдат опростени трябва да бъдат опростени всички елементи на нормативната база. Видяхме, че Самата комисия е дефинирала целта за опростяване. Сега съм очуден, че комисията твърди, че не бива да очакваме прекалено много от този процес. А, очаквам комисията да подобри законодателството, за да постигне, законодател... да постигне целите. А, Председателката благодаря. Давам думата на господин Йоланд. Excusez-moi, pardon, Madame la Présidente. Euh, Извинявайте, госпожо председател. Аз искам първо да благодаря на различните изказвали се. Сравня... Съгласявам се с това, което каза колегата току-що. Искам само да кажа няколко неща. Първо, едно свидетелство в една малка община а, при Луара, а, а, но а, там колегите бяха много безкуражени от броя документи, които трябваше да представят и от сложността сега по същество. има само една идея, която искам да кажа. Това, което за мен е много важно, това, което трябва да направим от практическа гледна точка, се отнася за опростяването. Прагматично означава, че комисията, държавите членки, парламента трябва да работят съвместно, а не. А, а, да си прехвърлят вината, което често се случва, а това не решава проблемите. Бенефициерите очакват напредък на място и парламента заедно с комисията трябва да работи в по-тясно сътрудничество. Второ, от практическа гледна точка трябва да анализираме това, което не е проработило в предишната реформа включително частта на отговорността на Европейския парламент трябва да се отчете. Трето, а, прагматично нещо, трябва да бъдем прагматични по отношение на календара. А, да видим какво е спешно, какво е спешно за повече бенефициери във връзка с а, процедурата по сближаването. Британците също така трябва трябва да вземат своето решение, трябва да видим какво ще стане на срещата на върха. Не трябва да забравяме също така, че а, а, проблем, административен проблем е недостатъчното освояване на фондовете и също така последно трябва да бъдем прагматични по отношение на методиката. Трябва също така ние, комисията и парламент парламента да установим какви са ефикасните мерки, които трябва да бъдат взети бързо и да установим онова, което се очаква в 2020 година, за да може да се избегнат мерки, които са контрапродуктивни. Трябва също така, за мен е много важно да се разграничават тези проблеми. Председателката благодаря благодаря, госпожа Малети, че имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на нашите гости днес за чудесните презентации. Благодарим, че споделихте опита си с нас. Искам да подчертая, че а, през а, финансовия период в хода на, на финансовия период сменихме политиките си и сега се ориентираме към резултатите, но системите ни на контрол и аудитиране все още разглеждаме реалните разходи от, от друга страна, искаме да се ориентираме, да се фокусираме повече върху резултатите. Не се отказваме от е, досегашните си подходи, просто им наслагваме е, е, а, нов слой. и в крайна сметка нещата не се опростяват, напротив, осложняват се, искаме да контролираме абсолютно всичко и нищо не се променя. Смятам, че имаме нужда от повече образование, повече обучение и повече обмен на добри практики между държавите членки. Но трябва и комисията да има ръководна роля, защото тя може да каже на държавите членки да не се опасяват да упростяват разходите, защото трябва да се фокусираме върху резултатите, а не върху реално направените разходи. Това ми се струва важно. Крайният бенефициент може да дефинира по различен начин а, миксът от разходи, с който да постигне резултатите си. А, ние трябва, когато контролираме, да се интересуваме не толкова от разходите, а от резултатите. Спомена се няколко пъти, че има различни подходи и че администрацията се страхува от мнението на от становището на аудиторите а, ако а, те дадат специфични насоки а, за крайния бенефициер. В Харватия имаше а, случаи, в които аудиторите, а, а, Тоест, бенефициерите трябваше да направят нещо по специфичен начин, това им беше наредено, а аудиторите в крайна сметка не признаха разходите, кого трябва да слуша а, бенефициера. А, в крайна сметка в този случай а, бенефициентите а, трябваше да върнат пари и трябва да е ясно а, кой поема най-големия риск. А, и а, той трябва да бъде споделен между управляващите органи и аудитиращите органи и трябва да има координация. Господин Целер. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че съвсем без правила няма да се разминем, защото работим с пари на европейския дънакоплатец а, и дънакоплатец има право да знае, а, е, че неговите пари се харчат е, целесообразно и тази европейска добавена стоеност, за която говорим, трябва наистина да е на лице. Въпросът е обаче отколко и имаме нужда, от колко правила имаме нужда и по какъв начин да работим с тях. Когато освобождавахме от отговорност във връзка с бюджета, установихме, че процента на грешките е 6%, което е повече, отколкото ни беше целта. Целта ни беше 2%. Две трети от въпросните грешки са допуснати при обявяване на обществени поръчки. Хората, които се занимават с обществени поръчки, се питат нарочно ли са допуснати тези грешки, защото се предпочитат определени доставчици или извършители на услуги от региона, например, или пък тези грешки са допуснати, защото хората, които са отговаряли за провеждане провеждане на търговете не са били достатъчно запознати с документите и с процедурите. Така или иначе обаче нарушенията трябва да бъдат а, наказани и съответните администрации трябва да се стремят техните служители да бъдат достатъчно обучени, защото критериите по които се провеждат обществените поръчки, са обект на националното право където има федерални държави като Германия, те са федерални съответни. Ако тези две трети от грешките, допуснати при обществените поръчки, бяха избегнати, щяхме да сме постигнали целта от 2%. Сим Калас, ръководителя на групата на високо равнище, каза, че само регламентите за структурните фондове обхващат 270 страници, т.е. те са доста подробни. към тях се прибавят още 880 страници насоки под формата на делегирани актове. Тоест това са 880 страници от насоки, е, формулирани от комисията. Виждате за колко голяма бюрокрация става дума и хората, които работят по изпълнението на проектите, казват, е, е, че е, са стигнали до там, че трябва да си записват колко минути са говорили по телефона е, по повод определен европейски е, проект. Така че, ако това наистина е, е така, системата е налудничава, бихме могли да кажем, и ние трябва да се намесим. А, също така. А, е, органите, които управляват е, е, средствата, обикновено работят и със средства на националния бюджет, така че те са доста рестриктивни, имат вътрешна спирачка, защото си представят какво ще стане по време на аудита. А всъщност тяхна задача е да обучат своите служители така, че те от самото начало да знаят какво изисква един аудитор и какви са неговите критерии. Така вече е в Европейската сметна палата също така казахме, че от тук нататък ще следим повече за резултата, а не за пътя по който се стига до този резултат. И в фокуса на Европейската сметна палата от сега нататък ще бъде повече резултата, а не процедурите и процеса. Що се отнася до споделеното управление, много се надявам националните аудитори да не работят на принципа ще проверявам докато намеря грешка. Ако стигнем до стигнем а, до там, че а, разпоредбите за отделните фондове са съвместими, независимо дали някой работи в рамките на Европейския социален или в рамките на Европейския регионален фонд, а, би било много добре. За съжаление обаче все още не сме достигнали до, до този момент за изпълнението. Дори само на една програма и за работа в рамките на един фонд ми е необходимо така да се каже и отделно висше образование. Така че сме на едно и също мнение с комисията. Благодаря. Госпожа Дамато има думата. Благодаря, госпожо председател. Съгласни сме всички с това какво голямо значение има упростяването. Съгласни сме, че работата на групата е много важна. Моя въпрос е свързан с IT услугите. Искам да подчертая, че много държави и много региони, най-вече южните и периферните региони, не разполагат с необходимата инфраструктура, за да прилагат електронното сближаване. За това искам да попитам комисията или пък представителите на работната група а, дали няма да бъде добре да предоставим повече подкрепа на тези региони, за да се снабдят те с необходимата инфраструктура. Регионите, които бяха по-слабо развити в първия програмен период, продължават да бъдат по-слаби, е, по-слабо е, развити. Е, да им обърнем повече внимание за да се избегне по-нататъчното забавене на въвеждането на електронното Ma dobbiamo essere onesti. Електронното сближаване мисля, че трябва да бъдем честни сами към себе си а, и да признаем, че не е нормално да продължава а, да има региони, например в Италия, които плащанията да се извършват с огромно забавене. Какво мисли работната група по този въпрос? Защото трябва да се направи нещо, за да могат да се завършат плащанията по стария програмен период до 2013 а, а, година. И от тук нататък може да започнем да си фантазираме, но на практика имаме Европа, една Европа, която работи на две скорости. Имате ли предложения в тази връзка? Как, как, как може да се а, разреши а, противоречието между опростените разходи и правилата за държавните обществени а, поръчки? А, има доста голямо разминаване между тях и тези разминавания трябва да се а, а, анализират също така трябва да се прави разлика между грешка и измама. И в заключение искам да кажа, следното. Тази а, група на високо равнище какво има намерение да прави, да изменя съществуващите разпоредби или друг? Благодаря сега последния колега. Госпожа Томашич, благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко и съвсем наясно. Имаме много подробности в нашите правила и по този начин много лесно се правят грешки, умишлени или други. Трябва да има упростени процедури, които да са еднакви за всички, да има хармонизиране на терминологията, за да може нещата да се тълкуват еднакво. Необходима ни е по-добра структура, защото за всички тези сложни процедури нещата са сложни. Благодаря, казва председателката. Искам да кажа, че а, първите резултати на а, групата, работната група на високо равнище ви бяха изпратени от секретарията по електронната поща, така че ние сме информирани за работа работата на работната група. Имаме различни подходи. Закъсняли сме с около 30 минути в програмата си. Благодаря на всички участници. Благодаря за интересните презентации. Благодаря ви за а, всичко, което а, споделихте с нас. Продължаваме с дневния ред и трябва да спазим програмата. Следващата точка в дневния ни ред е доклада по собствена инициатива, териториална сътрудничество, най-добри практики, иновативни мерки. Докладчика съм аз. Е, нашата комисия е отговорната комисия. Искам само да ви напомня, че проведохме обсъждане по общата структура структура и ориентацията на моя доклад през декември миналата година. Мога ли да ви помоля да бъдете малко по възпитани, учтиви? А, искам да ви помоля за тишина в залата. И така. Европейското териториално сътрудничество, което е познато като интерег е една едва от целите за хармонизиране на економическо, социално и териториално развитие на Съюза като цяло. През декември аз представих първата а, обща структура на проекто доклада и след като отчетох а, и взех предвид вашите коментари, сега искам да ви представя проекто доклада с повече подробности и се надявам, че ще имаме време да обсъдим проекто доклада. Предлагам за крайен срок на измененията по този доклад да бъде по обед 6 април април, за да може да гласуваме на 24 май по време на нашето заседание. 6 април, 24 май гласуване. 6 6 април. Позволете ми сега да продължа на български и да представя проекто доклада. Уважаеми колеги, <clears throat> за мен е удоволствие да представя доклада си посветен на една от двете цели на кохезионната политика – европейското териториално сътрудничество, с фокус върху добрите практики, иновативните мерки и приноса към стратегия Европа 2020 и от друга страна акцентиране на упростяването на изпълнение на териториалните програми и да потенциалните насоки за развитие на Интеррек след 2020 година. Бих искала също така да обърна внимание върху обстоятелството, че, за съжаление, независимо от предварителната нагласа и очаквания, беше невъзможно да се базираме върху последващата оценка за европейското териториално сътрудничество за периода 2007-2013 година, възложена от Европейската комисия, която трябваше да бъде финализирана към декември миналата година, но все още не е завършена. Невъзможно бе да използваме възложено от страна на парламента проучване, което стартира по-късно във времето миналата година и също не е финализирано. То засяга програмите от новия програмен период, като не прави преглед на резултатите и добрите практики от предходни периоди. Независимо от тези предизвикателства, доклада се базира върху резултатите от изпълнени проекти, предоставени от Европейската комисия – и представения опит на страни членки на поредица от събития през изминалата година, посветени на 25 годишнията на Интерек. В този контекст бих искала да отбележа съобщението на комисията от 14 декември 2015 година, декларацията на Комитета на регионите 25 години Интерек – нов импулс за трансгранично сътрудничество – да посочи информационния документ, изготвен от Люксембургското председателство на съвета, озаглавен поглед назад към 25-годишната история на Интерек и подготовка за бъдещето на териториалното сътрудничество, както и заключенията на съвета. Бих искала да посоча и резултатите от първото порода си проучване на Евробарометър, целящо да се изготвят профили на нагласите на гражданите, живеещи в граничните зони. Както бях посочила по време на обмяната на становища, докладът е насочен към седем ключови теми – европейска добавена стойност на европейското териториално сътрудничество, най-добри практики и принос към целите на стратегия Европа 2020, принос към териториалното сближаване, подкрепа за научни изследвания и иновации, управление и координация на политиката, опростяване, бъдещи препоръки, подобряване на обществената осведоменост. По първата тема бих искала да акцентирам, че трансграничното сътрудничество постигна добри практики в областта на по-добрата свързаност и достъпност, в трансфера на знания и иновации, укрепването на регионалната идентичност, правенето с предизвикателствата за околната среда, повишаването на институционалния капацитет, здравеопазването, образованието, заетостта и мобилността на работната сила, както и създаването на нови партньорства – Транснационалното сътрудничество спомогна за подпомагане на иновациите и економиката на знанието, за, да, за адаптиране към изменението на климата и насърчаване на устойчив транспорт и мобилност посредством трансгранични подходи и допринесе за повишаване на институционалния капацитет. Междурегионалното сътрудничество даде възможност на градовете и регионите да се сътрудничат по редица въпроси и теми, които, като обменят опит и добри практики, което от своя страна подобри ефективността на регионалните и местни политики. В обяснителната записка към доклада са посочени конкретни добри практики и примери за изключително успешни проекти. Независимо обаче, че Интерек се превърна в една от двете цели на политиката на сближаване за настоящия период, Бюджетът в размер на около 10 милиарда евро, за съжаление, не отговаря на големите предизвикателства, пред които е изправено европейското териториално сътрудничество. В доклада отбелязвам със загриженост късното приемане на интерек програмите и настоятелно призвавам комисията и държавите членки да мобилизират своите усилия за тяхното успешно изпълнение. Посочва се липсата на надежни трансгранични данни и доказателства за ефективността на трансграничната интеграция по отношение на докладването за рамката на изпълнение, както призовава Комисията, Евростат и управляващите органи да се координират съвместно и определят методология за предоставяне и използване на надежни данни. В доклада се призовава също така комисията, държавите членки, управляващите органи да създадат структурни, по, структурирани по подходящ начин системи за наблюдение и планове за оценка с оглед на доброто оценяване на резултатите по отношение на целите на стратегия Европа 2020. Относно териториалното сближаване бих искала да подчертая, че Интерек има значителен принос за укрепване на целта за териториално сближаване чрез интегриране на различни секторни политики в териториален мащаб. В този смисъл проучването на ЕСПОН за териториалните сценарии може да служи като референтна рамка за по-нататъчни обсъждания – относно подготовката на политиката на сближаване след 2020 година. Докладът насърчава прилагането на двата инструмента – интегрирани териториални инвестиции и водено от общността местно развитие, което на този етап не е задоволително. Бих искала да изтъкна ролята на Интерек за островните региони, най-отдалечените и слабо населените региони, като важен инструмент за засилване на регионалната интеграция. Да посоча допълващия характер на Интерек и на макрорегионалните стратегии за засилване на регионалната интеграция, както и положителната роля, която макрорегионалните стратегии играят за подпомагане преодоляването на общите предизвикателства, пред които са изправени макрорегионите. Между трансграничното и транснационалното направление следва да има по-добра координация, синергия и взаимно допълване, с оглед на подобряване на сътрудничеството и интеграция върху по-големи стратегически територии. Много региони са изправени пред сериозни предизвикателства във връзка с миграцията и беженската вълна, като докладът насърчава обмена на добри практики за справянето с тях. По отношение на подкрепата за научни изследвания и иновации, доклад отбелязва важната роля, която играят интерек програмите за повишаване на конкурентноспособността и потенциала за иновации, чрез насърчаване на полезните взаимодействия между стратегиите за интелигентна специализация, сътрудничеството между клъстерите и развитието на мрежи за иновации. Подчертава се необходимостта за създаване на трансгранични иновативни подходи – като например съвместни програми за научни изследвания, съвместни научно-изследователски инфраструктури, партньорства и мрежи за сътрудничество. Докладът също така призовава за приемане на трансгранични стратегии за иновации, като същевременно създава взаимно допълване с вече съществуващите стратегии за интелигентна специализация. Що се отнася до управлението и координацията на политиката, е отбелязана ролята на европейските групи за териториално сътрудничество, за подкрепа и насърчаване на европейското териториално сътрудничество и гъвкавостта, която те предлагат като платформа за многостепенно управление. В този смисъл докладът призовава държавите членки да улеснят създаването на европейските групи за териториално сътрудничество. Изтъква се, че този регламент не е достъпен, достатъчен за преодоляване на всички съществуващи правни пречки – и се приветства инициативата на Люксембургското председателство, което предлага специфичен правен инструмент за гранични региони, като на държавите членки се дава възможност да постигнат споразумения по конкретни правни разпоредби. Счита се, че програмите за териториално сътрудничество могат допълнение към друго подходящо финансиране – да адресират свързаните с миграцията предизвикателства в рамките дори на съществуващата в момента интервенционна логика. Насърчава се по-широкото използване на финансови инструменти като гъвкави механизми, които да бъдат допълващи към безвъзмезни средства и призовава за участието на финансови институции и по-специално Европейската инвестиционна банка с експертиза и ноу-хау. Считам, че по време на програмния период 2007-2013 година възможностите за взаимно допълване между Интерек програмите и други програми, финансирани от Европейския съюз, не са били достатъчно оценени и призовавам за създаването на подходящи механизми за координация, за да се гарантира ефективна координация, взаимно допълване и единодействие между европейските структурни и инвестиционни фондове и други инструменти за финансиране, национални и на общността, както и Европейския фонд за стратегически инвестиции и Европейската инвестиционна банка. Що се отнася до упростяването, докладът подчертава, че независимо от съществуването на отделен регламент за Интеррек, прилагането на програмите за териториално сътрудничество все още е твърде сложно – и призовава групата на високо равнище за упростяване към комисията да предвиди мерки за упростяване и намаляване на административната тежест към бенефициентите. Към бъдещите препоръки могат да се включат такива как, като а, извода, че европейското териториално сътрудничество е доказало своята ефективност, но неговия потенциал не е напълно разгърнат. Докладът призовава комисията и държавите членки да съхранят Интеррек като важен инструмент, като му отделят специфична роля в рамките на политиката на сближаване след 2020 година. Считам, че основната философия и настоящата структура на европейското териториално сътрудничество могат да се запазят, като се акцентира върху трансграничния елемент – Необходимо е средствата по интеррек програмите да бъдат разпределени не само възоснова на броя на населението, но също и възоснова на набор от хармонизирани критерии, като се вземат предвид териториалните особености на районите. Докладът също така насърчава съвместното създаване на интегрирани стратегии за развитие за граничните райони с цел насърчаване на интегрирано и устойчиво териториално развитие – Призовава комисията да укрепи и доразвие ролята на финансовите инструменти като допълнение към безвъзмезните средства, като работи в по-стрясно сътрудничество с Европейската инвестиционна банка. Призовава комисията държавите членки и управляващите органи да разгледат предложението на Люксембургското председателство за създаването на нов правен инструмент за политиката на сближаване след 2020 година, вследствие на резултатите от последващите оценки и изпълнението на програмите за настоящия период и съответна оценка на въздействието. Призовава комисията и държавите членки през 2016 година да инициират структурен дебат между заинтересованите лица на равнище Европейски съюз относно бъдещето на Интерек за периода след 2020 година с цел подготовка на политиката на сближаване след 2020 година. В заключение посочвам ниската степен на обществена осведоменост и недостатъчната визуализация на интерек програмите, като призовавам за по-ефективно популяризиране на резултатите от приключените проекти. Призовавам комисията, държавите членки и управляващите органи да създадат механизми и широки институционални платформи за сътрудничество за осигуряване на по-добра публичност и повишаване на осведомеността. В заключение бих искала да благодаря на всички, които допринесоха с коментарите си за подготовката на доклада. Очаквам с много голям интерес коментарите както на докладчиците в Сянка, така и на колегите от комисията и се надявам, че с общи усилия бихме могли да подготвим един доклад, който да очертае и бъдещето развитие на териториалното сътрудничество и териториалната кохезия в Европейския съюз. Благодаря ви. Okay, it was the presentation of the report. We, uh, yes, and now I'll... Това беше представането на доклада. Сега давам думата на докладчицата в сянка. Mulțumesc, doamna președintă. Cooperarea teritorială... Госпожа Чело. Благодаря, госпожо председател. Териториалното сътрудничество е, е, е един от основните елементи на Европейския съюз. Различните действащи лица трябва да си сътрудничат, за да развиват своите региони, да развиват економическите връзки между тях, да развиват малките и средни предприятия и нови услуги. Транспорт пътните и енергийните мрежи, политиката за околната среда, инвестицията в образованието и научните изследвания са други елементи от този приоритет много региони от погранични региони на страни членки могат да се асоциират с други а, погранични региони от други страни членки. Много е важно да се установи каква е нуждата на регионите. Също е толкова важно е да се установи сътрудничество между местните власти, за да може да имаме конкретни резултати и а, единна многостепенна система на управление. По този начин всеки един гражданин на Европа ще може да участва и да се възползва от ползите на териториалното сътрудничество. Териториалното сътрудничество представлява видимата част на е-, единния пазар, защото подкрепя развитието на економиката в страните е, членки и подобрява конкурентноспособността на регионите и техните предприятия. Също така е, създава европейски продукти. Всяка територия има специфична роля. Трябва да се е, развива чрез справедливо разпространение на економическата дейност. Скорошни економически анализи потвърдиха, този подход. Множество научни изследвания доказаха, че географски аспект има значение и че регионалната политика подобрява нещата. Териториалното сътрудничество предлага необходимата а, рамка на местните националните органи. Въпреки, че няма универсална рецепта за това сътрудничество и тази политика, принципи като партньорство, прозрачност, субсидиарност, участие на гражданското общество е, са важни и трябва да се прилагат хармонично. Засилването на партньорството между частния и обществения сектор е, ще засили ползите за обществото. Освен това, не бива да забравяме, че регионите на Европа трябва да се адаптират е, към глобалните изменения на економиката и климата, които особено засягат определени сектори. Някои сектори страдат, за други се разкриват нови възможности. Демографията изисква и променена политика на трудовия пазар. Европейският съюз, имайки амбиции да се развива, трябва да има съответната териториална политика. Само по този начин може да се постигне напредък в обединена Европа. В Европейския съюз разполагаме с необходимите инструменти за бъдещо економическо развитие и за голяма устойчива заетост. регионите и градовете са онези, които ще осъществяват инвестициите и ще прилагат общностното законодателство. Следователно, те не бива да бъдат оставени в страни като наблюдатели, а трябва да бъдат включени като истински партньори. Благодаря. Много благодаря. Сега продължаваме с е, другите докладчици в сянка. Господин Роб. Благодаря, госпожо председател. Аз бях кмет на един град а, на литовската граница. Искам да поздравя госпожа Михайлова за изготвянето на този доклад. Сътрудничеството а, през граница е а, положителен фактор, укрепващ фактор. Искам обаче да изразя загрижеността си от намаляващия бюджет. Очакваме конкретни стъпки от комисията. Искаме на временното прилагане на мерки, включително упростяването на правилата за проектите. Имам известна загриженост относно доклада при, предвиждането на специална роля на инвестиционната банка. От една страна това е полезно, но са необходими повече подробности за това как се предвижда да бъде, каква трябва да се предвижда да бъде ролята на банката в териториалното сътрудничество. Мисля, че докладът трябва да подчертае тенденциите на централизирането на териториалното сътрудничество. Много от действията са насочени към граничните райони, но прилагането много често става в центъра и в региони, в региони, в които нямаме специалисти, които разполагат с цялата информация, нямаме и конкретен фонд за проекти, които са по-дребни. И това би било добра мярка за усилване на нашия административен капацитет би трябвало да обмислим да се подчертае колко е важно да се насочат действия близо до границите. Също така би трябвало да обмислим засилването на капацитета в трансгранични региони, за да може да се решат спешни проблеми, като кризата с беженците. Държавите членки а, дават 80% от проектите в 11 приоритета. Това е сегашното изискване, но не съм не смятам, че комисията е права да налага това изискване. Комисията трябва да прецени дали тази иновация за тематичната концентрация е полезна. Господин Ван Нистелрой от името на докладчик Сянки искате да се изкажете. Господин Хедман не може да бъде тук. Нашето послание е доста просто, защото смятаме, че доклада е много добър, много пълен, добре изготвен. Това е основното послание. Има няколко неща, които са важни, както вече беше обсъдено днес след обед, е именно упростяването, в е, аспектите на извънграничните райони. Може би това трябва да се има предвид, защото това също е свързано с, с а, действието на регламента. Всъщност трябва да се комуникира по-добре, защото нещата са близко до хората, териториалното сътрудничество. Има а, много положителни примери също така, във вашия доклад се взема отношение за бъдещето. Може би трябва да се подчерта и да се добави нещо във връзка с отношението между териториалното сближаване като такова и териториалното сътрудничество в този доклад. Може да се погледнат нещата от гледна точка на Европейския договор. Териториалното сближаване беше добавено в третата част на економическото, социалното и териториалното сближаване. Ако се задълбочи, може да се окаже, че може да има нови дебати относно финансирането, може би също така като политика за развитието, която се движи от иновациите, устойчивостта като средство и неговите социални аспекти. Тоест може да е, бъде малко по-настъпателни. В доклада на комисията нещата бяха по-скоро под повърхността. Парламента каза, ние не приемаме този доклад, искаме да имаме по-силен доклад, така че в този доклад може наистина да отидем и малко по-нататък и може да се види каква е допълнителната стойност. Това са всъщност трансграничните аспекти, сътрудничество на това равнище, на равнището на граничните райони, там където а Европа трябва да помага повече, отколкото тези 2,8% от бюджета. Ако изразходваме 15%, ако чух числото правилно, от кохезионните фондове в тези териториални аспекти, може би ще имаме много по-голяма добавена стойност а, отколкото се обсъжда, отколкото в сравнение с сегашното положение. И също така, ако се общува, ако се комуникира с колегите в вашите групи, за трансграничното сътрудничество. Някои могат да кажат, държавите членки могат да се справят с регионалната политика, но за трансграничните региони е абсолютно сигурно, че Европейския парламент трябва да се намеси. Същото се отнася и за островите и това е отразено и в договора. Да видим какво можем да направим по измененията. Моите очаквания са, че ние можем да бъдем коректни по отношение на нашите граждани е, и е, на колегите от парламента, можем да защитим е, по-силно териториално сътрудничество. Може би да се обсъди. Това в последната част, там където се говори за бъдещето. И аз с удоволствие също ще отчета това в моя доклад с шесте точки. Това би било една форма на сътрудничество. Благодаря госпожа Томашич от името на ЕКАРЕ. Благодаря. От името на нашия колега Томас Порепър, който трябваше да бъде в своя избирателен район. Искам да благодаря на нашия докладчик за множеството изброени и чудесни инструменти. Действително, граничните региони в Европейския съюз са сред непренебрегнатите, пренебрегнатите особено унези е, в Централна и Източна Европа. Европейското териториално сътрудничество е добър инструмент, е, с който да се засилят връзките между регионите, да се обменят добри практики и да се помогне на регионите да се справят с общите си проблеми. По този начин се засилват връзките между градовете и се допринася за развитието на градоустройствени политики, които са добри. Въпреки това, Европейският съюз все още се бори с намаляването на различията между регионите а, и окоръжаването на оптимално регионално развитие. За това се съгласяваме в а, большинството от случаите с а, докладчика, особено а, във връзка с а, а, мерки по научно-изследователска и развойна дейност, свързана с а, регионалното сътрудничество. Ние смятаме, че стимулирането на регионалното сътрудничество има добавена стойност, също свързано с практикуването на добросъседската политика и са важни добрите практики. Важно е, е граничните региони по външните и вътрешните граници да се превърнат в е, силни економически региони и е, това е становището, което моят колега ще изложи в, ваши, в неговите изменения. Следващият оратор. Благодаря. В периода 2007-2013 година Имаше множество териториални проекти, които бяха реализирани както на територията на Европейския съюз, така и в други държави. Имаше около 60 такива проект, програми, които бяха реализирани с участието на гражданите от тези региони и имаше специфични и ясни резултати в областта на транспорта, енергетиката, обучението в областта на здравоопазването. Също така бяха създадени и работни места. Вярвам, че програми за териториално сътрудничество са много важни, особено в настоящия програмен период особено ако отчетем предизвикателствата и възможностите, свързани с миграционните процеси. Малките и средни предприятия трябва да инвестират повече в пограничните региони и да се вложи повече енергия в това развитие. Вие споменахте късното приемане на програмите. Това ще доведе до забавяне в реализирането на всички програми. Също така смятам, че липсват и надежни данни и ние сме съгласни с апела ви към Европейската комисия и Евростат да се наберат по-надежни и солидни данни бих е, била по-предпазлива във връзка с е, прилагането е, на финансови инструменти, особено споменатите в параграф 23 и 28. Добавената стойност на тези финансови инструменти все още не е удостоверена. И за местните власти, разбира се, е важно да изберат подходящите финансови инструменти. И сега искам да се извиня, че няма да мога да остана до края на заседанието. Мистер Жуариш. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да добавя още някои аспекти. Е, относно тематичната концентрация, мисля, че трябва да бъдат определени други паралелни приоритети, за да не е, рискуваме е, нещата да, да, да не станат твърде тесни. Според мен това трябва да се вземе предвид е, и когато говорим за опростяването. Все още регламентите са твърде сложни за малките проекти. Териториалното сътрудничество няма да бъде устойчиво, ако не си осигурим участието на гражданите и на местните власти още от самото начало. Така че насоките трябва да бъдат в този дух. Искам да предложа също така да се засили ролята на комитета на регионите. Що се отнася до синергиите, използването на синергиите е основен принцип, но той не трябва да довежда до там политиката на сближаване да се превърне просто в някаква паралелна политика а, към а, а, Кохезионния фонд. В Испания станахме свидетели на примери, когато управлението беше лошо и това а, предизвика съмнение. Госпожа Яковчич. Господин Яковчич. Аз също Искам да се включа в дебата и да ви благодаря за ангажираната работа, да ви благодаря за доклада, който ни представихте. Смятам, че доклада е в тази посока, в която искахме, в която очаквахме, а именно да се почетае значението на териториалното сътрудничество в Европа. Интер изигра чудесна роля в много трансгранични региони на Европа и играе тази роля от множество десетилетия насам. Точно за това тази програма трябва с пълна сила да продължи, но също така и да придобие нови измерения. Като казвам нови измерения, имам предвид, например, да се създадат, например, макрорегиони. Аз съм докладчик за а, Адриатическия макрорегион, има отговорник за Алпийския макрорегион. Бихме могли да дебатираме по други подобни инициативи, защото тогава ще се очертат възможности възможности за решение и допълнителни проблеми. Мога да дам един пример и това е нещо, за което трябва открито да говорим, за да намерим решение. Местните власти на пограничните региони изразяват желание да бъдат финансирани големи проекти. Например, строителството на магистрали или на железопътни линии, а двете държави, в които се намират регионите, не желаят да финансират тези проекти. Би могла да се създаде обаче и точно обратната ситуация така че, принципно имаме редица механизми, които дават възможност за провеждане както на малки, така и на големи трансгранични а, проекти. Смятам, че задачата на нашата комисия е да намери а, пътища за решаване на, на проблемите и за засилване на трансграничното сътрудничество, защото това сътрудничество е важно за интеграцията. Благодаря ви, господин Целер. А може ли микрофон, господин Целер? Благодаря ви, госпожо председател, за съобхватния доклад, който покрива всички аспекти на трансграничното сътрудничество. Докладът е много навременен защото в настоящия момент много държави се опитват да се капсулират в себе си, а това става за сметка на пограничните региони. Много колеги казаха, че именно пограничните региони са изоставащи и слабо развити. Това е още една причина за засилване на териториалното сътрудничество, за да създадем ползи за тези региони. Така ние от европейското равнище ще дадем инструмент за продължаване на това сътрудничество и съответното финансиране. Много ви благодаря, че обръщате внимание на Европейската група за териториално сътрудничество като инструмент. Междувременно този инструмент може да се използва и за териториално сътрудничество по външните граници на Европейския съюз. Виждаме, че тези региони стават все по-важни. Ето защо е важно а, ние да дадем съответния публичен отзвук на този доклад, а, за да подчертаем, че трансграничното сътрудничество е важно, въпреки че националното равнище не винаги гледа с добро око на него, защото смята, че по този начин се нарушава суверенитета на държавите и така нататък. А, би трябвало подобни разсъждения отдавна да са останали в миналото. Необходимо е да направим така, че пограничните райони да могат от тук нататък все по-добре да работят заедно и да имат съответните средства за това. Люксембургското председателство предприе инициатива за по-добро правно регулиране на трансграничното сътрудничество. Сега обаче Люксембургското председателство свърши, сега имаме холандско председателство. Надявам се настоящото настоящото председателство да продължи започнатото от Люксембургското и да го изпълни с живот. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря. Ще дам сега думата на представителя на е, комисията, госпожа Агнес Манфред. Uh, Благодаря, госпожо председател. Ние приветстваме силно този доклад. Напълно сме съгласни с него. Няма как да сме съгласни повече. Европейската добавена стойност на междурегионалното сътрудничество според нас е много навременен доклада, не само защото той се отнася за средносрочния преглед, но втората цел на сплотяването Интерек не се се, не са свързани с средносрочно, средносрочния преглед. То е навременен доклад, защото е, е съвсем навреме за изготвянето на доказателствата за бъдещ, бъдещата многогодишна финансова рамка и а, проистичащите от нея а, заключения. Сега по въпрос а, за препоръка 37 нямаме позиция за за бюджета, който трябва да се предвиди, но искам да ви уверя, както вече направихме по време на първото обсъждане в края на 2015 година, от гледна точка на разпределението, ние обърнахме много по-голямо внимание на ангажиментите, които по, поехме за по-справедливо разпределение на базата на потребностите. В момента сме екстернализирали едно проучване за необходимостта на граничните региони от гледна точка на спънки и а, потенциал, който може да се използва. Нещата е много трудно. Нямаме транснационални, нямаме трансгранични а, данни но а, се опитваме да преследваме колкото е възможно по-научни цели, за да можем да дадем възможност на законодателния орган да приеме стратегии и да а, имаме средства, които да отговарят на всеки план. Това е плана. Ще проучваме а, потребностите на граничните региони. Когато работим с инвестиционната банка, ние можем само да потвърдим на базата на опит, че не е лесно да се работи трансгранично. Там се добавя един допълнителен пласт трудност. Там нещата не са много развити от гледна точка на новите инструменти във връзка с препоръка 41 и предложението на Люксембургското председателство. Имаме едно друго проучване. Вие знаете, че комисара Крецо предвиди една, едно двугодишно изследване. Ние сме в първата фаза, опис на трудностите Първата пречка е мобилността на работната сила и а, бяха а, направени публични консултации в продължение на 3 месеца. Втората фаза, е какви са най-добрите практики, какви са възможностите. Люксембургското предложение, разбира се, ще бъде една от сериозните опции, които ще бъдат анализирани. Възнамерява комисията да започне да работи още от началото на 17-та година за намиране на решение на всички равнища, тъй като според комисията ще бъде необходим един правителствен подход на много равнища. Накрая за изпълнимост да, на Интерек. Радвам се, че мога да кажа, че бюджета, който е фокусиран върху резултатите, е, който е, се е, подхранва от бюджета, е пълен от проекти Интерек. Искам да използвам евродепутатите да се консултират с картата и да видят къде какво е направено. Това искаше комисар Георгиев. Има проекти между Унгария и Харватия, Теледиак също така отчитат трансграничното сътрудничество между Румъния и е, Сърбия. И е, е, също така има много е, примери, които могат да се използват, които ние използваме, но искам да ви помоля да ги използвате рационално. Сега, мисля, че казах всичко от изказванията на уважаемите депутати. Мисля, че едно, за едно необходимо пояснение. Комисар Крецо призовава да се използват фондовете такива, каквито са. С, с менюто, с което разполагаме 11-те тематични цели, за да може да се подобри и интегрирането на мигрантите. Определени са три равнища, цели 8, 9 и 10, особено за Интеррек. Е, е, имаме сътрудничество между гражданите и институциите за изпълнение на непосредствени мерки, които може да бъдат от е, много голяма помощ. Надяваме се, че ще можем да излезем с, скоро с конкретни проекти. Имаме проекти от миналото те ни служат като вдъхновение точно сега, за да може да се осъществи интегрирането на мигрантите. Председателката благодаря, благодаря на всички за коментарите, за много интересните идеи, благодаря ви за обсъждането по доклада. Очаквам измененията отново. Напомням, сряда 6 30 април по обед за крайен срок за изменените. Сега продължаваме по дневния ред с устен въпрос и резолюцията, която беше предложена от госпожа Малетич от името на нейната група ускоряване на прилагането на политики на сближаването. Искам само да ви напомня, че тези че този въпрос е по правило 128 на нашия правилник и ние решихме заедно с координаторите а, нашите правила за това как да процедираме с, въпросите и с, с предложенията за резолюции. Това е първия пример. Госпожа Милетич, сега ще ви дам думата да представите вашите идеи за въпросите. Благодаря, госпожо председател. Искам първо да благодаря на всички колеги, които ме подкрепиха с а, а, този въпрос. Обсъждахме а, различни въпроси. Сега имаме проекторезолюция, която се основава именно на най-важните от тези въпроси. Смятам, че тази резолюция а, и темата ускоряване на изпълнението на политиката на сближаване е изключително успешна в този момент. Ако нямаме изпълнение в този момент, то определено в края на 2017 и 2018 година ще загубим фондове, защото а, ще а, прилагаме правилото N плюс 3 в рамките на кохезионната политика. А, какво можем да предложим, за да подпомогнем държавите членки? Може да не сте съгласни с мен и да смятате, че те нямат нужда от помощ и подкрепа, ако не са се подготвили своевременно. Но ако анализираме онова, което е въведено с новата финансова рамка 2014 до 2020 година, ще видим, че има множество новости за държавите членки и те на практика не са имали много време за да се подготвят. Тематичната концентрация, по-доброто съсредоточаване върху резултатите, по-добрата координация на економическите политики, по-добро използване на структурните фондове, повече съточаване върху необходимостите на, на, транс, на граничните региони. Всичко това са теми, които бяха въведени 2014-2015 година като нови. Сега вече някои държави членки прилагат тези проблем, програми. В редица държави членки обаче няма такива програми и са освоени само 0,5% от отделените фондове. Очевидно е, че се нуждаем от допълнителни мерки, за да увеличим употребата на фондовете. Комисията трябва да изготви анализ на рисковете от оттегляне на поети ангажименти. И а, Европейският парламент има право да получи своевременно информация за това. А, ние апелираме да продължи работата на работната а, група, която а, работеше в а, периода 2007-2013 година. За следващия програмен период ще имаме нужда от продължаване на работата на тази група. Но искаме комисията да ни а, представи план за работата на а, тези работни групи по държави. Искаме също така да получим информация за действията по увеличаване на административния капацитет за прилагането на програми и на своевременното им реализиране. Смятаме, че административният капацитет е много важен. По въпроса с Опростяването има план за действие до 2019 година, но вече е късно за повечето от тези мерки. Също така искаме в бюджета за 2016 година да бъдат реализирани всички мерки. Знаем, че ще има суми, които се изплащат в края на периода и трябва да се опитаме да спрем тази практика на късно изплащане на средствата, за да бъдем за да се ползваме с по-високо доверие в рамките на кохезионната политика. трябва да оптимизираме структурите и управлението. Комисията трябва да окоръжава държавите членки и също така трябва да включи Европейския социален фонд в подобния, подобен вид дейности. И накрая, последно в рамките на тази резолюция, споменаваме, че трябва да се повиши ролята на Европейската инвестиционна банка в подготовката на проектите. В много държави има бюджетни организации, ограничения и те нямат възможност да инвестират в разработването на проекти, защото трябва да съфинансират проекти също така. Така че Европейската инвестиционна банка може да бъде подходящ инструмент за подкрепа. Има така такава теоретична възможност, но на практика а, няма а, реални действия. Ще бъде добре да видим такъв план. И накрая а, бихме искали Европейския парламент да получава информация от комисията за всички тези дейности. А, за това, по силата на това, а, ще видим дали има нужда от промяна в законодателството. Може би имам нужда от повече гъвкавост в подпомагането на държавите в прилагането, своевременното прилагане на техните програми. Благодаря, казва председателката. Имате текста на проекторезолюцията в вашите документи. и слушахме госпожа Малетич с нейното подробно представене. Искам да ви напомня, че имаме време до обяд в понеделник на 21 март за внасяне на изменения, ако имате такива. Така че да можем да гласуваме проекто резолюцията и окончателния текст през април. Текстът ще бъде изпратен на председателския съвет, за да бъде включен в дневния ред на пленарната сесия. Не смятам, че ни трябва обсъждане. Господин Ван Нистелрой, една забележка. Споменахте, че им са възможни изменения. Аз искам да кажа нещо за бързото попадане в пленарна зала. Ще има общо разискване през май месец по този въпрос. Ако се насочим към действително проблемните зони, ще ще, ще кажем, че а, онова, което сме а, научили от предния програмен период е, че а, има неосвоени средства а, между 3 и 5 милиарда ще се върнат в държавите членки. Това са неосвоени следства. Може би а, трябва да се насочим към а, финансовите резултати на политиките чета, това се споменава в текста, но смятам, че може да се засили този аспект. Това е моето предложение преди гласуването на окончателния текст. Въпросът е защо обсъждаме този въпрос сега? като става въпрос за миналия програмен период. И сега комисията трябва да направи предложение. Споменахме Италия и липсата на действащи планове. Това ще доведе до много лоши последствия в крайна сметка. И за мен се поставя въпросът, че трябва да а, ускорим а, действията си. А, и до година ще бъде късно. И това е аргументът, а, поради който а, поставяме този въпрос и искаме веднага да влезе в пленарна зала. Председателят. А, още а, един колега ще дава дума. Lo dico Въпрос е как ще водим този дебат. Ако ще говорим за отделни държави, да говорим. Ако ще говорим за Италия, ще говорим за всички останали държави. Ако трябва да проведем дискусията така, както трябва, а именно във връзка с опасностите от последния период, дебата ще бъде съвсем различен. Също така трябва да говорим и за времето, в което ще бъдат приложени инструментите от работната е, група. Трябва да избягваме да съвържем пакта за стабилност е, и растеж е, с а, кохезионния фонд защото тогава ще се засегне субстанцията на кохезионната политика. Така че трябва да сме наясно за какво ще дискутираме. За отделните държави, ако да, добре, така да го направим. Но можем да процедираме и по друг начин, по начина, на който процедира комисията. Благодаря. Благодаря. Точно това е целта на цялото упражнение с измененията а, към резолюцията, защото а, измененията обхващат всички различни мнения и се объединяват в обща позиция на а, а, комисията. Повтарям, крайен срок за внасяне на измененията 21 март, за да може да гласуваме на комисията през март и на пленарно а, през април. Тук закривам а, откритата част на заседанието и продължаваме при закрити врата с заседание на координаторите. Искам да помоля всички, които не са координатори, да напуснат залата, понеже ни остават само 25 минути да го направят